отхвърли господство на капитала. Едноминутните въпроси е, приключиха. Следващото заседание е вчера. В, е, ще бъде утре от 9 е, сутринта. Дневния ред имате на вебсайта. закривам заседанието.